Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon. Добър ден, дами и господа. Добър ден, колеги. Мисля, че е време да започнем нашата работа, да започнем заседанието на Комисията по регионални въпроси. Първо, приемане на дневния ред. Имате ли предложения или някакви а, коментари? Не. Считаме, че дневният ред е прият. Следващата точка – одобрение на протокола от заседанието на 11 до 14 януари 2016, както и заседанието ни с комисията Котърна. Комитета на регионите на 25 януари 216 вече не отпечатваме протоколите, можете да ги разгледате на, нашия, на нашата страница. Имате ли коментари? Съобщения на председателя, точка трета. Нямам специални пред... съобщения, така че минаваме направо към следващата точка преразглеждане на ролята на групата на Европейската инвестиционна банка в рамките на Европейската политика на сближаване. Това е първата точка, която ще обсъдим днес след обед. Това е представяне на, на резултатите от едно проучване по искане на нашата комисия и изследването е извършено от Центъра за изследване на европейските политики от университета в Старклайт. Става дума за един задълбочен анализ на начина по който целите на политиката на сближаване се осъществяват с, с благодарение на участието на Европейската инвестиционна банка ролята на Европейската инвестиционна банка за 2007 и 2013 беше голяма и е все по-задълбочена. Все пак обаче все още не е направен задълбочен анализ на до приноса на Европейската инвестиционна банка към политиката за сближаване и Заключението е, че нашето сътрудничество трябва да се задълбочи. Тук е след нас професор Джон Бахтлер и господин Арно Вандерсвета, които са извършили това проучване от университета Страклайт. Разполагаме с един час за обсъждане на тази точка. Първо ще дам думата на нашите гости. Общо разполагате с на 30 е, минути или по-скоро 20 минути, а след това членовете на комисията ще имат а, е, възможност да зададат въпрос. Господин Бахтлер, благодаря госпожо председател, благодаря за вашата покана, за възможността да представиме нашето изследване. Казвам се Джон Бахлер, тук до мен е Арно Вандерсвета, който ръководеше изследването, което направихме относно ролята на Европейската инвестиционна банка за европейската политика на сближаване. Това изследване, както каза вашият председател, беше разглеждане на разширената роля на Европейската инвестиционна банка в политиката за сближаване и по-специално в... става дума за заем, представянето на, на заеми, ефективност. Все по-важната роля на Европейската инвестиционна банка ни кара да си зададем много въпроси относно ролята и по-доброто разбиране на ролята на Европейската инвестиционна банка за политиката на сближаване и дали нейната дейност е достатъчно ефективна за изпълнение задачите на тази политика първо. Доколко отчетността, прозрачността и видимостта на дейността на Европейската инвестиционна банка са факта. Второ, ще разгледаме институционните проблеми, свързани с връзките между ЕИБ и Европейската комисия, ЕИБ и Европейският парламент по въпросите свързани с политиката на сближаване. Следващият въпрос, който си поставяме е каква и е и ролята на Европейския парламент и специално на вашата е, комисия. И този въпрос е, всъщност предопредели е, целите и заключенията на нашата дискусия. Доклада все още не е абсолютно окончателен. Очакваме също коментарите от другите институции, както и коментарите на членовете на вашата комисия, преди да оформиме окончателния вариант на доклада. А сега нека дам думата на моя колега, който ще ви представи съдържанието на доклада. Благодаря ти, Джон. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на депутатите за поканата и за възможността да представя това проучване. Няколко думи относно методологията. Отправната точка за проучването беше систематичния преглед на литературата, посветена на, на политиките в тази област Имахме метаанализ на политиките през 2007 до 2013 година. Всички политики, в които е участвала Е и Б. Третия елемент тук включваше компаративно проучване с хоризонтален характер по отношение на изпълнението на политиката на кохезия в 28 те държави членки. Получили сме 19 отговора, между другото, от 18 държави членки. Четвъртата задача представлява анализ на между институционалните отношения между Е и Б, Европейската комисия и Европейския парламент. Е, проведохме интервюта с представители на тези институции и след като вземем предвид всички тези четири елемента изготвихме доклад и имаме съответно заключение и препоръки в доклада. Нека да разгледаме ролята на ЕИБ в рамките на кохезионната политика. Категоризираме дейността на ЕИБ е, в е, четири различни аспекта. Някои от тях имат и подкатегории. На първо място, от началото на кохезионната политика ЕИБ предоставила кредити за проекти по кохизионната политика. ЕИБ дава различни типове заеми. Те са очертани в доклада, няма да ги представям сега подробно. Има незабавни заеми, рамкови заеми, глобални заеми и така нататък. Много интересни са е, заемите за структурни програми, така наречените SPLs, е, те се включват в рамките на оперативните програми. Втората роля на ЕИБ е свързана с изграждането на капацитет. В някои случаи кредитирането от страна на ЕИБ може да бъде обвързано с конкретни изисквания, например изграждането на, на проект от звеното за изпълнение. В контекста на кохезионната политика програмата Ясперс беше въведена през 2005 година. Това беше една съвместна инициатива на Генерална дирекция Регио и на ЕИБ. Целта беше да се подкрепят проекти в различни европейски региони. Инициативата продължава и в настоящия период. Ясперс дава независима консултационна информация, съвети на 15 държави членки с цел да се подпомогнат експертите в тях при изграждането на проекти. Ясмина или Джасмин беше създадена през 2007 година. Нейната цел беше да помогне на небанковите институции да оптимизират своите операции, особено що се отнася до микрокредитирането за периода 2014 до 2020 година. Има нова техническа помощ в рамките на тази програма по тази програма се дават насоки, свързани с финансовите инструменти. И тук се покрива целият цикъл на изпълнението по финансовите инструменти. Третата роля на ОИБ е консултативна консултации се предоставят на, на комисията и на експерти в държавите членки. Тази роля се простира извън на съответния програмен период. В контекста на инструментите за подкрепа за периода 2007-2014 година ЕИБ е изготвила инициативи като Джереми, например, както и някои други инициативи за развитие на градските райони, така наречената инициатива Джесика. От 2014 година сам има задължение за <clears throat> оценки, предварителни оценки по тези програми и ЕИБ помага при изготвянето на тези оценки. И накрая ЕИБ и ЕИФ могат да прилагат и да изпълняват задачите по холдинговите фондове. Е, това е така наречения мандайт менеджмент или управление на мандата. В момента тези, е, тази роля на ЕИБ се простира най-вече в рамките на развитието на градовете и е, по отношение на инструменти на европейско ниво. Съвсем накратко по отношение на финансовите инструменти. Проучването показва цялата палитра от действия на ЕИБ Финансовите инструменти всъщност се измерват чрез сумата, която може да бъде отпусната. те могат да се измерват в рамките на дялов капитал, на различни видове акции и така нататък дялове. И имаме така наречените и холдингови фондове в рамките на тези е, фондове се поставят е, цели за оперативни програми в рамките на, на няколко различни финансови инструмента. Виждате, че средствата нарастват е, в рамките на различните периоди. През 1994 до 1999 имахме 570 милиона, за 2000 та до 2006 година 1,3 милиарда, за 2007 до 2013 17 милиарда, Средствата за поети ангажименти за настоящия период 2014 до 2020 трябва да са около 24 милиарда. Тези увеличени средства водят и до по-засилена роля на ЕИБ в рамките на регулаторната дейност. Преди 2000-та година нямаше разпоредби по силата на които ЕИБ пряко да участва в изпълнението на структурните фондове. Тя просто беше разглеждана като доставчик на финансова помощ наред с структурните фондове. Тази роля остана същата за периода 2000 до 2006 година, но стана задължително да се дава е, експертен опит и оценка. Тоест, виждате, че ЕИБ вече получи консултативна роля, що се отнася до програмните документи. По значима роля на ЕИБ беше очертана в рамките на 2007-2013 година, особено когато става дума за финансовото управление. В началото на същия този период имаше меморандуми за разбирателство по отношение на инициативите Джесика, Джереми и Ясперс. Те бяха подписани с комисията. Е, през 2014 до 2020 година е, ЕИБ ще участва в изпълнението на финансовите инструменти и инструмента на европейско ниво. Освен това, консултативната роля по, по програмите вече е част от регламента. Много е важно да се отбележи в този контекст, че макар че ЕИБ има по-голяма отговорност по отношение на изпълнението на финансовите инструменти за кохезионната политика. Отговорността за управлението на структурните фондове е на комисията и на държавите членки по силата на така нареченото споделено управление. Ефикасността на консултативната дейност е, и изграждането на капацитет от страна на ЕИБ анализа на, на дейността на, на AIB и на AEF в контекста на Джереми и Джесика показа някои интересни е, тенденции. Нашия анализ показва, че препоръките на AIB и AIF не винаги се изпълняват от националните и регионалните власти. Някои поставят под въпрос ефикасността на проучванията, особено като се направят какви са разходите за тези проучвания но а, се счита, че а, в крайна сметка проучванията могат да бъдат нещо като първа стъпка за това да се насочи вниманието на националните власти и регионалните власти към ползата от финансовите инструменти. Забелязахме, че има конфликт на интереси между различните от оценки, които се правят от страна на B и F. Не на последно място, тук се засягат така наречените менеджери на холдинговите фондове. Джесика и Джереми бяха пилотни инициативи в миналото и тяхната структура се развиваше. Във всеки случай трябва да се спомене, че в държавите членки управляващия орган е взимал решението за структурата на фонда, как той се изпълнява и кой ще бъде е, управляваш е, фондовете. Е, и накрая трябва да кажем, че Е и Б, освен това, възлага на външни изпълнители много от оценките, но от друга страна пък централизира много от оценките за периода 2014 до 2020 година. Има едно звено, което се нарича Компас. Ефикасността на управлението на, на мандата – когато се прави оценка на тази дейност на B, трябва да се спомене, че няма кой знае колко данни. В един сравнително кратък период от време работим и съответно нямаме кой знае какъв опит. Имаме данни, които се предоставят от държавите членки. И а, тези данни показват, че за 2014 година има по-низко ниво на поглъщане, е, оползотворяване на, на средствата, е, тази по-ниска е, ставка, този по-нисък процент може и да се дължи обаче на по-слабия капацитет за освояване в държавите членки. Да не говорим, че има и много сериозно въздействие на финансовата криза, може да има и друго обяснение, а именно, че правната рамка за финансовите инструменти за периода 2007 до 2013 година създаде много затруднения. Освен това, трябва да се отбележи, че AIB и AIF имат вътрешни данни, които показват, че има много по-високо ниво на оползотворяване на средствата за 2015 година. Още нещо, таксите за, за управление данните показват, че таксите за, за управление на EIB и на EIF за така наречените холдингови фондове са еквивалентни на тези, които са по холдинговите фондове, не свързани с AIB. E Разходите за, за, за управление за EIF са по-високи, това се вижда. Разликата тук е, може да бъде обяснена, тъй като има такси за различни продукти. Таксите за инструменти, свързани с дяловия капитал, са, са по-високи, отколкото за инструментите с по-низки гаранции. Е, да не говорим, че има и фактори, свързани с конкретните държави, които играят роля. Що се отнася до отпускането на средства, A и B. Е, оказва сериозно въздействие върху разходите в рамките на Европейския съюз. По-настоящем ЕИБ има двойна роля. Тя действа като инвестиционна банка, трябва съответно да запази своя кредитен рейтинг от 3А на, на финансовите пазари. Този рейтинг позволява на ЕИБ да отпуска кредити с по-низки лихви за онези, които искат да заемат средства. На второ място ЕИБ трябва да я е, допринася за изпълняването на, на целите на, на Европейския съюз и ЕИБ се опитва да изпълни тази своя дуална роля – за 2007 до 2013 година 147 милиарда е приноса за економическата и социалната кохезия в Европейския съюз. Виждате кои са основните получатели на тези средства, кои държави са те. Мащаба на финансирането показва, че финансовите продукти на ЕИБ е, са ценен принос към е, действията на, на Европейския съюз. Има обаче недостатъчно проучвания с независим характер, които да са насочени към въздействието на ЕИБ върху кохезионната политика. Няма агрегирани данни за целия Европейския съюз, които да представят преглед на съфинансирането за проекти по кохезионната политика. Нека да погледнем сега какво казват държавите членки. Като цяло A и B и A и F изпълняват своята роля добре според държавите членки. Средният резултат за консултативната роля и за изграждането на капацитет е някъде около 4, максималната оценка е 5, като управляваш различните средства, резултата е малко по-нисък, но като цяло е добър. Има и още диапозитиви, които искам да ви покажа, но не знам дали ще имам време. Ето ги тези области, където има най-голяма полза според държавите членки от дейността на ЕИБ. Тези е, цифри са на основата на акумулирани данни, е, дадени от е, държавите членки и техните отговори. Е, основното тук е, е, е следното. Най-големи ползи според е, държавите членки са свързани с е, достъпа до, до, до финансиране и аналитичната консултативна информация. Кои са основните предизвикателства? На първо място сложните правила, регулацията. Трябва да се отбележи естествено, че ЕИБ трябва да действа в рамките на ролята, която се задава в регламента и не може да се излезе извън тази роля. Въпреки всичко, обаче, сложните правила могат да окажат въздействие върху това, каква е репутацията на ЕИБ в държавите членки. Освен това, високите такси за управление и високите разходи за изпълнение също са предизвикателства, според държавите членки. Засилената роля на ЕИБ в рамките на кохезионната политика и силно техническия характер на финансовите инструменти пораждат някои въпроси относно отчетността и прозрачността, както и видимостта на дейността на ЕИБ. ЕИБ има голямо ниво на автономност в рамките на институционалната система на ЕС. Тази висока степен на автономност обаче не означава, че тя е независима и не се подчинява на общностното право. През последните е, няколко години се правят е, опити от ЕИБ, постоянни опити да се подобри прозрачността е, и да се използва принципа на участието. Например, е, една е, иновация е да е, има е, екипи, които, които да работят е, заедно с представители на банката много е важно да се направи оценка на социалното и економическото въздействие на, на заемите на ЕИБ. Държавите членки като цяло смятат, че е добре е, това, че ЕИБ има различни видове продукти. Има някои случаи, в които има обаче по-нисък резултат на, на одобрение. Ако погледнем сега връзката между Европейския парламент и ЕИБ, в Европейския парламент Комисията по економически и парични въпроси и Комисията по бюджетен контрол наблюдават дейността на ЕИБ. Годишният доклад за дейността на ЕИБ ясно очертава какво прави банката и задава къде трябва да има засилен контрол. Що се отнася до кохезионната политика обаче и ролята на ЕИБ в тази политика, трябва да кажем, че е, парламента само частично покрива този аспект. В този аспект основният партньор на ЕБ е Европейската комисия. Комисията по регионално развитие отчасти следи дейността на ЕИБ. Това не се дължи на, на неохотно отношение за, за такива връзки от страна на ЕИБ. Естествено, има възможност за активен диалог е, и за обмен на информация. Е, създаването на ЕФСИ, Европейския фонд за стратегически инвестиции, е, доведе до повече интерес от страна на различни комисии в парламента, като Конти Екон, към дейността на ЕИБ. Що се отнася до връзките между комисията и ЕИБ, тези връзки са регламентирани в устава на ЕИБ. Комисията е основен акционер в рамките на ЕИФ. Член 19 от устава на ЕИБ казва, че комисията трябва да бъде уведомена за всички дейности по кредитиране и проекти на ЕИБ. Това е нещо много важно. Нашето проучване показва, че комисията рядко поставя под въпрос а, проекти от името на ЕИБ. Това може да показва недостатъчно внимание към някои много важни аспекти на кредитирането от страна на ЕИБ. На административно ниво връзката между AIB е и комисията се разви в голяма степен. Това е от полза за двете институции. Е, в началото на програмния период 2007 до 2013 година е, връзката между ГД Регио и ЕБ не беше балансирана. От друга страна, ЕИБ трябваше да осъзнае по-добре колко сложна е кохезионната политика за изпълнение. За периода 2007-2013 година ГД Регио и ЕИБ успяха да обменят е, информация, технически опит и това доведе до увеличаване на капацитета и на двете институции. Естествено, имало и предизвикателства. В миналото имало една културна бездна между ЕИБ и е, комисията що се отнася до практиките на, на, на работа, тази бездна сега е почти запълнена, благодарение на различния обмен на, на информация. Има и различни приоритети е, за Е и Б. Целите на комисията са, са важни, а за комисията а, е, основното е приноса на банката за осъществяването на различните политики. И накрая, що се отнася до периода 2014-2020 година, Основната роля на B за финансовите инструменти за този период още не е ясна. Някои държави членки вече имат добро партньорство с ЕИБ. Те искат да продължат това партньорство за настоящия период, други искат да го разширят искат да включат области, в които A и B не е имала голямо участие, например, в Швеция, Естония, Финландия, както и в някои от френските региони има такъв стремеж. Ако погледнем инициативата за МСП, това е един съвместен проект, който е насочен към комбинирането на ресурси, между централно управляваните проекти, е, проекти като Козме, например, и онези, които се управляват на, на, на регионален план. Е, та, ЕИБ и ЕИФ e, играят важна роля тук, е, що се отнася до структурирането на операциите в рамките на инициативата за МСП. ЕИБ спазва член 39 и знаете, че комисията е възложила различни роли на ЕИБ по, по, по, тази, е, по силата на този член. Само, че е, до сега тази инициатива не е използвана в е, голям в, в, в, на една широка основа. Пет държави членки, сред които е и България, решават да участват по тази инициатива. Финландия се очаква да, да се включи. Имаме информация, последна информация, която показва, че тази инициатива ще възлезе на 1,2 милиарда, което е някъде около 80% от общия прак, който е 1,5 милиарда. И накрая FC е, естествено доведе до там, че интереса към A е и B стана по-голям. A е и B допренася за, за FC и тя ще има представители в управителния съвет – Значителното участие на ЕИБ в ЕФСИ ще е, означава, че всички проекти по ЕФСИ ще трябва да бъдат одобрени от ЕИБ по силата на, на различните нейни процедури. ЕИБ ще предвиди нови правила, за да се гарантира отчетността е, на ЕФСИ пред Европейския парламент. Комисията подчертава, че има допълняемост между EFSI и различните структурни инвестиционни фондове. Целта на EFSI обаче е ефикасността, а не толкова е, самия капитал. От друга страна, няма е, подобен интерес е, от, е, по, по другите фондове. На този етап ще приключи, ще дам думата отново на Джон. Нека да се опитам да обобщя изводите от проучването и основните елементи на проучването са заключени и препоръки. Uh, e Сега да видим uh, ролята на банката в кохезионната политика, и областите на управление на мандата, консултантските услуги и изграждане на капацитет. Всичко това е много важен фактор в политиката за сближаване. В началото повдигнах въпроса за дейностите и тяхната полза. Качествените данни от проучване в държавите членки говорят за голяма добавена стойност на ролята на Европейската инвестиционна банка. Има и данни от оценките, които бяха извършени. Но тези оценки са предимно от отделни дейности, като Джесика и Джереми. Един от проблемите е свързан е свързан с това да разберем цялостната роля на Е и Б в политиката на сближаване. Затова е трудно да разберем напълно приноса на банката – по отношение на трите въпроса или трите теми, които трябва да решим, видимостта, прозрачността на дейностите на ЕИБ, ние трябва да отчетем усилията на ЕИБ да усъвършенства нещата. Това намира отражение в проучването сред държавите членки. Има обаче потребност да разберем по-добре как стоят нещата чрез по-системен контрол и отчетност. Това води до препоръките в доклада. Те попадат в няколко категории. Първо, формален контрол. Второ, по-добро разбиране. Що се отнася до формалния контрол, ние препоръчваме парламента чрез комисията Реджи да подкрепя засилването на повече отчетност на ролята на ЕИБ в политиката за сближаване. Също така смятаме, че трябва да се проучи възможността в годишния доклад на ЕИБ да се включи глава или допълнение – посветени на политиката за сближаване, по-конкретно изпълнението на нейните цели. Освен формалния контрол, смятаме, за да се разбере по-добре ролята на ЕИБ, е нужен повече диалог между парламента и ЕИБ. Това е в интерес на по-добро взаимно разбиране за участието на ЕБ в политиката за сближаване. Смятаме, че за тази цел могат да се предприемат няколко мерки на положително ниво, посещение на комисията ЕДЖИ в ЕИБ, също така покана ЕИБ да представи резултатите от своята дейност в контекста на политиката за сближаване. Трето, организиране на семинари на административно ниво, обмен на знания, да се повиши видимостта на дейностите на ЕИБ и да се гарантира институционален ангажимент. По-нататък подробни проучвания по въпроси, отнасящи се до изпълнението на политиката сближаване. Шесто, набиране на служители с съответни познания и квалификация в областта на административните услуги и накрая разработване на доклади по собствена инициатива, така че да, в които да се застъпи ролята на ЕИБ в политиката на сближаване. Всеки учен призов, апелира за повече проучване, но ние смятаме, че има няколко конкретни области, в които е необходимо да се направят проучвания, за да се преодолеят недостатъч, да се преодолее дефицита на знания. Е, не само в рамките на е, комисията Е и Б, но и сред академичната общност. По-конкретно препоръчваме да се проучи по-добре ролята на Е и Б в е, цикъла на програмното изпълнение на политиката за сближаване. повече изследвания върху кредитната дейност на ЕИБ, по-конкретно дейностите, кредитните дейности за политиката за сближаване и приносът на тези кредити. И на последно място, като имаме предвид промяната а, и въздействието на фонда стратегически инвестиции върху политиката за сближаване е удачно да се види какво е точно въздействието по, по обстоен начин. Благодаря за това проучване, благодаря си за много важната информация. Имате думата. Един се, една колега се е записала. Thank you very much. Uh, I, I would like to say that your recommendation Искам да кажа, че препоръките ви са отлични. Благодаря за проучването. Uh, Хубаво е, че виждате необходимостта да се засили видимостта на дейностите на ЕИБ и участието на Европейския парламент. Очудих се, когато казахте, че няма преглед на съфинансирането. А това е определено е необходимо. Имаме нужда не само от това. Когато говорим за политика за сближаване, ние говорим за необходимостта от по-добра връзка и по-добра координация между политиката на сближаване, екологичната, транспортната, енергийната политика и всички останали политики, политика в областта на научно-развойната дейност на ниво Европейски съюз а също така ролята на е Б в изпълнението на тези политики. В контекста на економическата политика и ограничаващите фактори, тъй като Е и Б предоставя кредити, но кредитите се включват в общия дълг на държавите членки. Необходимо е да видим кое осигурява най-добър ефект на средствата отпускане на Е и Б. И затова координацията с економическата политика е много важна. Когато говорим за МСП, е, знам, че има много случаи, в които МСП са получили гаранции от Е и Б, но не са получили кредит в крайна сметка. поради раздробеност на пазара – а ролята на е Б е да спомогне за преодоляване на фрагментацията на пазара. Така че те получават гаранция, но не могат да е, реализират е, на практика крета поради специфичните условия в държавата членка. Как можем да променим това и Е и Б да участва по-непосредствено на пазарите? Благодари. Господин Ван Нистелрой. Благодаря. за това, че включихте тази много важна точка в дневния ред. Трябва да извлечем необходимите заключения и да ги включим в своята дейност, тъй като в момента е много трудно да смелим всичко това, което чухме. Слушайки това, което казва Европейската комисия, те пишат едни и същи твитове, Е и Б, фонд за стратегически инвестиции. И идеята за проекта като че ли малко се загубва. Може би не разбирам, може би не съм разбрал добре, но, но може би ще бъде добре Европейската комисия да коментира доклада. Когато говорим за взаимоотношенията между Европейския парламент и ЕИБ, това са странни взаимоотношения. Слушайки внимателно за разговорите и взаимоотношенията в контекста на фонда стратегически отношения, тезата беше, че отговорност носи Е и Б. Те имат управителен съвет, имат е, е, експерти, а политическата, е, политическия аспект не е много важен. А сега ни казвате, че взаимоотношенията между Е и Б и е, комисията Реги не са много ясни. Ами да, в е, доклада от тази година ние говорим за изпълнение, но ние не водим същата дискусия по въпроси, които бие повдигате за отчетност, прозрачност с Е и Б. Къде са тези взаимоотношения? Те са съвсем различни. И ако очаквате, че можем да осъществяваме същия контрол, има какво да кажа. Бях с делегацията на Реджи в Севиля, регион на Андалусия. 400 милиона евро са изчезнали в една от тези програми. Толкова по-добро ли е управлението на ЕБ? Така че ние трябва да водим диалог с ЕИБ. Трябва често да разговаряме с тях, но това не се включва в дневния ред. Само, че изградена е една дистанция между нашата дейност, контрола върху политиката за сближаване и АИБ. Е ЕИБ инвестира огромни средства от фонда за сближаване, за пътища особено за страни, за, в които се осъществяват програми за сближаване. Това не се. Но за това не се, каз... не се говори много. Освен това, вие споменахте въпроса за бавното освояване. освояването по-бавна ли отколкото в миналото? Или пък е по-бавно заради пазара? Знаете, лихвите за кредитите паднаха сериозно. И ако за... И когато за Ние не получаваме средства от Е и Б на конкурентни, при конкурентни лихви. Те казват, е, че правят е, жест към политиката за сближаване, но това не е така. Така че има някои въпроси, по които е хубаво да ни предоставите повече информация. Но много е хубаво, че имаме този доклад и е хубаво да го съчетаем с някои планирани разисквания. Това, което казахте за различията между страните, много често нямаше задължение, беше въпрос на доброволно желание от страна на държавите. И е хубаво е да видим дали имаме нужда от тези инструменти, дали държавата има нужда от тях. Можем да направим анализ защо е, има освояване от една страна, не в друго, а не в друга. Ако следваме линията, която вие застъпвате за ролята на комисията Реги, е, ще бъде добре и другите комисии да съгласят с това. Защото тези финансови инструменти е, трябва да се управляват е, от Европейската инвестиционна банка. Благодаря много. Госпожа Дамацо поиска думата. Благодаря. Благодаря за това изложение. Ние трябва да проучим по-подробно този доклад. Парламентът е похарчил 43 000 евро за това проучване и заслужава да бъде проучено по-добре. Съгласни сме, че има нужда от повече прозрачност тръгвайки и от е, дефиницията за дефинициите и критериите, по които се подбират е, проектите, за да, възоснова на въздействието, което се очаква проектите да има. Имаме впечатлението, че много често поглед, подходът е от старомоден. Имаме, имам предвид проект свързани с, с модернизация на стоманодобивни предприятия, шистов газ. В моята страна има много а, примери. Могат ли да се представят а, а, проекти, които да са вредни за околната среда и за здравето. Е, къде, каква е ролята на кръговата економика в тези инвестиции? Видях, че за, сегашната, за сегашния програмен период A е, е и B и FC работят по альтернативни инструменти в допълнение към традиционните инструменти. Надяваме се, че това няма да бъдат инструменти на творческо финансиране, които да засилят опасностите за малките и средни предприятия. Европейската сведна палата препоръчва на комисията редовен мониторинг и да се извършва редовен преглед на резултатите в държавите членки. И в заключение хубаво ще добре ли според вас ще бъде да се извършва наблюдение на прозрачността на проектите, които са действително полезни за сближаването, които са полезни за околната среда, здравето и в крайна сметка са в интерес на цялото общество. И сега последният оратор – благодаря за изложението. Моят въпрос е, е свързан с въпроса на госпожа Амато, ефективността на финансирането. Бихте ли ни казали няколко думи за това как Е и Б способства за постигане на целите на стратегията 2020? Вие е, имахте данни за социалното сближаване, може би имате подобни е, цифри за пазара на труда, пазара на труда, тъй като важно е не само количеството, а и качеството. Говорихте за липса на дезагрегирани данни, но е хубаво да се види как се изпълняват от качествена гледна точка целите на стратегията Европа 2020. Сега ще дам думата на Европейската комисия Томас Тедюн, ако Председателката се извинява, ако е произнесла погрешно името. Благодаря. Много въпроси бяха зададени. зададени. А, ние получихме проект от това изследване преди три дни, така че не успяхме да го разгледаме подробно, така че не, не можем Нямаме също така и така поглед върху препоръките и заключенията, така че няма да се спра на това. След днешното представяне всички сме съгласни относно естеството на предизвикателствата, пред които сме изправени и пред които е изправена групата на и B, Ние работиме по това. Бих искал да спомена някои от добрите резултати. Джасперс, Джереми, тези инициативи имат за цел развитието на финансовите инструменти и изпълнението на големите проекти, благодарение на средствата по политиката за сближаване. Не мога да кажа нещо повече по това изследване за сега. Ще разгледаме цялото изследване в подробности, с цифрите и ще направим необходимите коментари, когато това стане възможно. Така, благодаря ви. А, допъл, допълнителни дискусия ще имаме с представители на Европейската инвестиционна банка, тъй като в рамките на нашата политика ние провеждаме редовни дискусии с представители на ЕИБ, на ЕФСИ така че мисля, че тогава ще имаме повече коментари и повече подробности. А сега бих е, помолила професор Бахтлер да отговори на някои от коментарите, които бяха направени. Благодаря. Благодаря за зададените въпроси и за вашите коментари. Така ще, ще, ще се опитам да отговоря на повечето въпроси. Моя колега ще допълни. Що се отнася до първия въпрос относно влиянието на ЕИБ и свързването на политиката на сближаване с другите политики на Европейския съюз. Да, наистина става дума за един много важен въпрос, тъй като те имат не, не пряко влияние върху изпълнението на различните политики, инициативите за МПС, Козме, Знаеме, че наистина ролята тук на ЕИБ е важна. Не знаеме обаче какви са, какво е точно влиянието и последиците. Не можем да кажем точно как Е и Б оформя или дава, се отразява на изпълнението на тези политики, макар че някои аспекти са ясни, колкото до използването на някои от финансовите инструменти, заеми или финансови гаранции. Да, наистина също един много важен проблем, който бе повдигнат и от господин Фан Нистелрой и начина по който се използват финансовите инструменти, какво е влиянието и, и последиците за отпускане на заеми. Финансовите инструменти в никакъв случай не могат да заместят заемите или кредитите. Те могат само да ги допълнат. Те не могат да бъдат панацея сами по себе си. И, и в никакъв случай не могат да заместнат заместват дългосрочните заеми. Също така за ефективността на финансовите инструменти е много важно да има допълващи и ем, услуги, експертиза. Всички тези допълнителни аспекти са от огромно значение за тяхната ефективност. Колкото до а, качеството на подбраните проекти, оценката на информацията, с която разполагаме, доказва, че не винаги има баланс, бал, балансирана оценка от една страна. защото има и известни противоречия и особено по време на криза много трудно се е, постига баланс между тези противоречия. Господин Мато, е, повдигна въпроса, свързан с формалния контрол. Да, това също е един много важен въпрос. Не разполагаме с данни или информация относно последиците от използването на финансовите инструменти върху заетостта, социалната политика и така. В някои случаи да, има такива доказателства, но като цяло не знаеме какви са последиците от тяхното прилагане в дългосрочен план, така че има нужда от допълнителни наблюдения и за да можем да имаме наистина показателни резултати. Сега, показаното от господин Фам Нисталрой и по-низкото освояване на средствата, по-малкото освояване. Тук в изследването сме посочили някои възможни обяснения на това недостатъчно равнище на освояване. Някои държави членки смятат, че не, нямат достатъчен контрол върху средствата отпуснати по, а, в рамките на ЕФСИ. Важно е, че а, бе включен и член 39, макар и на много по-късен етап относно особено предвид това, че самите преговори, самите проекти вече бяха в един по-напреднал етап, така че се наложи препрограм, препрограмиране, което в много случаи се оказа много трудно. И между, междувременно и економическият климат, економическата среда в различните държави членки се промени, някои предвиждания не се сбъднаха, така че има различни обяснения и много е важно нещата да се разгледат в конкретния контекст. Благодаря за това представене. Благодаря за извършеното изследване. Ще ни е необходимо известно време, за да направим един по-основен преглед на това изследване и да го обсъдиме включително и с представителите на ЕИБ при едно следващо заседание. А сега Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Става дума за макрорегионалните стратегии, за а, региона на Алпите. Тази стратегия, както и с стратегията за басейна на Дунав, Средиземноморието и така нататък са от основно значение за развитието на европейските региони. Европейският съвет взе решение през 2014 година за създаване на стратегия за региона на Алпите в на 17 септември нашата комисия реши да се изработи доклад по собствена инициатива за този регион. Нашия докладчик госпожа Бресо ще сподели своето е, първоначална работа. Доклада ще бъде представен през април, а през юни ще разгледаме окончателните общата версия на доклада. Разполагаме с време до 17 часа. Давам думата на госпожа Бресов. Благодаря, госпожо председател. Както припомнихте, инициативата, която дойде от Алпийските региони през 2011 година намери реализация през 2013 година. Наскоро, през декември, Европейския съвет окончателно одобри тази инициатива и тя беше лансирана официално в Словения 24-25 януари. Споменахте и макро регионалната стратегия на Европейския съюз. Всички ние помним Дунавската стратегия, Адриатическо-Юнийската стратегия. Поводът е между правителствени инициативи в нашия континент, отдавна разделен, разделен от войни, железни завеси и така нататък. Желанието е да има економическо сътрудничество. в Лисабонския договор има поставя за цел териториално сближаване. Според мен това е много добра цел. Тя трябва да бъде по-добре дефинирана и по-добре разбрана. Аз мисля, че днес, имайки предвид развитието до сега и в бъдеще, трябва да се приложи повече общностния подход, защото за сега подходът е междуправителствен. Одобрението е на държавите членки. Това е различно от общностния подход. Също така, трябва да се използва максимално потенциала на териториалното програмиране, основано на подхода отдолу нагоре това има по-голяма стойност от методите отгоре надолу. Нека за първи път тези дейности се разработват отдолу нагоре. Аз мисля, че е необходимо и от институционална гледна точка да има повече участие на Европейската комисия от самото начало. От самото начало на разработването на стратегията на етапа на програмиране, на планиране, на разработване на проекти, но и на следващите етапи на изпълнение, връзката с други стратегии и по-общо казано включването на стеги стратегии в политиката на териално сближаване на Европейския съюз. Необходимо е също така в бъдеще да се включи Европейския парламент на етапа на лансирането, приемането и наблюдението на получените резултати. Аз мисля, че стратегията за развитие на Европейския съюз, която е толкова важна, Става дума е, за огромен брой граждани в тези региони. Следователно, тук става дума за бъдещото използване на материалните ресурси на Европейския съюз и трудно е да си представим, че това е, сериозно развитие е, да не бъде управлявано от е, субекти, които носят демократична отговорност е, като Европейския парламент, е, който е израз на демократичната легитимност. Ето защо е необходимо да поразсъждаваме по този въпрос, да се разработи по-добре процедурата, да има по-добра координация с другите политики на Европейския съюз и тъй като ще има и други предложения, да има законодателен аспект, да се види каква ще бъде връзката. Не говорим за нови институции, не говорим за нови ресурси. Говорим обаче за това, че една голяма инициатива трябва да бъде е, включена в е, политиката. Стигаме до въпроса за субсидиарността. Вярно е, че до сега е, националните власти играеха роля, но тази роля трябва да бъде подложена на координация наблюдение. Но истинското управление на проектите и тяхното изпълнение е, трябва да бъде на местните власти, които да са истинските субекти на развитието отдолу нагоре. В противен случай столиците, които са далеч, създават опасност е, за това, е, че е, разработените планове няма да бъдат реализирани е, така, че да имат добавена стойност за местната общност. Стратегията за Алпите по-конкретно се разработва в един сложен контекст, който се характеризира в различни а, програми, Интерек, европейски групи за териториално сътрудничество. Има множество инициативи, защото Алпите са историческа област на развитие. Тук се участва не само нашата стратегия, не само планинските райони, но също така и големи градове, някои от които са сред най-развитите райони на Европейския съюз. Става дума за 80-70 милиона души население. Следователно, изправени сме пред... Става дума за един голям регион, който може да повлияе върху целия баланс на тази част на Европа има нужда от стратегия за планинските региони. Те не бива да бъдат забравени, разбира се, в бъдеще, но заедно с това да бъдат включени и някои и, и, и някои големи градски региони. И така, стратегията има два аспекта. Планинските региони, те са свързани с е, много сложни проблеми, като промените в климата, например. Също така има и планински райони, които се натъкват на други проблеми, на други трудности. Това са райони, които са традиционно индустриални и съответно са свързани с проблемите, на които се натъква индустрията в цяла Европа. Аз мисля, че ние днес не можем да навлизаме в детайлите на трите стълба. Целта на моя доклад е от една страна да се, да се види как ще бъдат овластени регионите и големите териториални субекти, е, които искат, които държат на тази стратегия. Е, освен това, изхождайки от тези три е, стълба, един от тях е достъпността, свързаността. И тук има огромни проблеми, защото свързаността в Алпите е сериозна. При всеки завой се губи връзка. Освен това възниква въпроса за пазарите. В много случаи в интернет връзките, енергийните връзки са сами по себе си важни економически имат сериозни економически аспекти, за да се развиват тези райони, връзките трябва да се е, трябва да бъдат предмет на внимание. По-нататък е, има културни аспекти на Алпийския регион. Е, в Алпите са населявани от, от много отдавна, тъй че тук говорим не само за природа, а, а за исторически и културни аспекти. Сега по трите стълба, по трите стълба ние трябва да видим как за да се реализира развитието, как да се реализира заедно с другите европейски политики. Вярно е, че няма допълнителни ресурси, но това не означава, че не може в други програми, програми за научно-развойна дейност, за енергетика, за селско стопанство и много други. Не можем да си представим, че да не се предвидят средства за конкретни дейности за райони чиято специфика е голяма. Трябва да се предвидят средства не толкова за сближаване, колкото за преодоляване на някои недостатъци. Защо да не си представим, че наличието на конкретно, на специално насочени средства за тези райони? Ето, това са въпросите. Вече ме гледате лошо. А, превишавам времето. А, давате ми знаци, че а, може би трябва да а, приключвам но мисля, че ние имаме повод да се замислим за това как макрорегионалните стратегии да се интегрират по-добре в стратегията за регионалната политика. Да не, да не бъдат като едни големи красиви цветя, които цъфат, но веднага а, увяхват, тъй като а, не, не се поставят в благодатната почва на териториалната политика. Ако ето това е рискът подобна стратегия да остане цвете цвете еднодневка. Нека да видим каква може да бъде връзката между макрорегионалната стратегия, регионалната политика и в доклада ще навлезем в повече детайли, повече анализи на конкретните стратегии за алпийските региони. Много ви благодаря. Нямах намерение да ви прекъсвам. вашата позиция естествено трябва да вземе централно място в дебата. Вие задавате контекста на работата. Сега ще е интересно да чуем и докладчиците в сянка. Ще започна с господин Яковчич. Той е готов. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да дам своя принос към тази дискусия. Познавам госпожа Бресо повече от 10 години и знам каква е нената роля в района на Пиедмонт. Тя е била нещо като ръководител на местната администрация. Тя познава много добре района на Пиемонт и съответно познава много добре проблемите на алпийските региони. Искам и аз да подкрепя госпожа Бресо в две от заявените от нея неща. Тази стратегия трябва да бъде насочена към самите региони. Точно както Адриатическо-юнийската инициатива се появи поради нуждите на регионите в този район на Адриатика и на Юнийско море. И на второ място мога да приема, че няма нови ресурси, нови източници на финансиране и ново законодателство, но от друга страна, ако за регионите има нужда от управленски структури, сред които да е Европейската комисия, то трябва да се подчертае, че на, на, на регионите не трябва да се пречи при е, създаването на е, някаква по-високостояща структура за тази цел. Благодаря. И аз е, приветствам докладчика госпожа Бресо която е от е, западната част на Италия. Аз съм от източната част. Тя е управлявала региона Пиемонте. Вярвам, че тя много добре ни представи основните въпроси, пред които са изправени алпийските региони. Има обективна потребност от е, развитие на населението, което живее на тези територии и има нужда от съвместимо развитие, без да се отказваме от някои основни предпоставки. Аз съм от Венеция, но ние е, гледаме на Алпийския регион като на една стена. Е, днеска имам, в днешно време има много стени, които пречат на развитието. Има липса на връзки, тук трябва да се работи, но аз мятам, че има нужда от стратегически подход. Този проект ще се развие, ако има други стратегии, които могат да ни помогнат. Е, това, което ние наричаме е, важните коридори, цялата стратегия юг-север, север-юг за целия Алпийски регион, за по-западния регион, Пиемонте и по-источния регион, те са свързани. И споделям с това, което каза колегата. Коридорите трябва да бъдат, да бъдат централни. И именно около тези коридори да има развитие. Те играят много важна роля за развитие на региони като Алпийския. Престои ни много важна работа. Ние радвам се, че тя обърна внимание на необходимите условия и предпоставки, за да се за да развием нещата както трябва. Аз смятам, че трябва да използваме всичко това, с което разполагаме. Благодаря, господин Омарджи. Благодаря. След много ясното представяне на темата, мисля, че трудно бих могъл да добавя каквото и да било. Но бих искал да наблегна на един проблем, който вие повдигнахте. Проблем, който ми се струва от голямо значение. Първата Алпийска конвенция покриваше територия от 190 000 квадратни километра с население около 94 милиона. С нещо като макрорегиони. Сега в новата стратегия се, се включва един макрорегион с 70 милиона а, жители. Смятам, че това е от огромно значение, тъй като бяха свър... включени и а, големите градове, по този начин гражданите ще могат да се възползват от големите инвестиции и по-широкият обхват, включващи големите градове. Второ, може би също така ще трябва да си направи оценка на оперативните програми от последният, последния предпрограмен период и настоящият програмен период, за да видим къде се концентрират инвестициите и а, по този начин да дадем едно по-добро е, една по-добра база на стратегията. Също така вие споменахте проблема на управлението. Ние също така смятаме, че трябва да има по-добър баланс на управлението в е, целия макрорегион. Струва ми се, че вашият доклад също така трябва да наблегне на изпълнението, но също така и на оценката и то в един по-предварителен период. Благодаря, господин Маркозул. Грация. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата Бресо. Аз искам да привлека внимание върху това, което според мен трябва да е в центъра на тази стратегия. Мисля, че трябва да има добавена стойност за местните общности. Това не бива да се забравя. Говорим за транспорт, но да не забравяме тук инфраструктурите, които трябва да дават стойност на конкретното място. Когато говорим за околната среда и енергетиката, двата въпроса тясно свързани. Защита на, на региона трябва да бъде в центъра. Това изисква средства, които са ограничени. Когато говорим за економически растеж, не можем да пренебрегваме връзката с конкретния регион. Какво означава това? Е, трябва да съчетаваме новото с е, старото. Що се отнася до управлението, освен ресурсите, аз смятам да се обърне внимание на това, което е прагматично – често се говори за добра практика. Нека да обърнем сериозно внимание на този подход. Нека да видим онова, което се реализира, дали ще бъде споделено от всички. Благодаря. Господин Богович, от името на докладчика Сянка или е ваше собствено мнение? Evropi štiri makroregije, po prvi baltski so nastale tri podonavska, jadransko-jonska, alpska in naša mala. Аз съм от малка страна, която е член на тези, която е член на един от тези микрорегиони. И тази стратегия е вече стъпка напред. През януари дадахме началото на споразумението. Бяхме на посещение, което ни научи много. 400 души участваха на конференция, там конференция, която обсъди Алпийска конвенция. Там се обърна внимание на необходимостта от подход от долу нагоре. Там имаше двама комисари. Комисаря Булч беше там, госпожа Кречо, Госпожа Бресо беше там, имаше други представители на Европейската комисия. Аз смятам, че тази стратегия ще постигне успех. Целта на тази стратегия, свързано с това, че Гражданите, които живеят в този регион, са изправени пред проблеми, свързани с биологичното разнообразие, климатичните промени, проблеми свързани с водата, транспорта. Това е транзитна зона е, тук има връзките между юга и севера минават през Алпийския регион. Тази стратегия всъщност се основава на натрупания опита и на много проучвания, които са проведени. Да, економическия растеж, връзките, защитата на околната среда, това са целите, около които гражданите могат да се обединят. Това са цели, които са всъщност в служба на гражданите. Аз смятам, че трябва да обясняваме на гражданите какво правим ние тук в Европейския парламент. Но нека да дадем възможности на гражданите в тези региони да дадат своя принос. В този регион има много развити, се намират някои от най-развитите центрове на Европа. Господин Ван Нистелрой, искахте ли да кажете нещо? Да или не? Съвсем накратко. Няколко бележки. Господин Богович вече изтъкна нашата позиция. Много от алпийските региони са богати, даже много богати. Вижте Швейцария, тя дори не е членка на Европейския съюз. Как ще включите в нашата стратегия позицията на Швейцария? Други описки региони също са много богати. Познавам Пиемонт. То е нещо като двигател на италианската економика. Част от него. Част от работната сила на Италия, така да се изразя. Вие бяхте наш докладчик. Тук не става дума за проблеми само, става дума за специфичен характер. И вие говорите за подход отдолу нагоре. Е, регионалната политика винаги е върви отдолу нагоре. Става дума за субсидиарност. Териториалното измерение обаче тук е много конкретно. Трябва да се подходи по различен начин. Колегата говори за връзките, не става дума само за изток-запад. Трябва да се развият връзките във всички посоки, там където има нужда от тях. Аз мисля, че тук трябва да се говори в заглавието за, за стратегия на различните заинтересовани страни. Вие говорите за стратегия на Европейския съюз. И накрая можем да кажем, какъв да е приноса на Европейския съюз? Ако това е един нов макрорегион, можем ли да обединим няколко инструмента? Спомням си, че господин Омарджи говори за управлението. Управлението, управлението не означава, че трябва да се поемат юздите. И Европа не трябва да поема юздите, защото знаете, че днес Европа не се радва на голяма подкрепа по-настоящем. Значи тази стратегия трябва да е ограничена и да е с голяма добавена стойност. Ако това се осъществи и има добро управление, е, ще е много добре. И, и накрая, в нашата комисия имаме документ, за политиката по отношение на планинските райони. Последния път, когато се изказах по тази тема, вие тогава не бяхте тук, попитах защо да не внесем тези два документа в общ дебат в пленарна зала. За общо разискване. Не можем да имаме е, отделна стратегия за, за е, планинските райони и е, отделна стратегия за, за Алпите. Това е нещо като е, доклад шапка, под който може да влезе доклада за залпите. Имам предвид доклада за планинските райони като цяло. Мисля, че трябва да влезем в пленна зала с двата доклада в ръка. Благодаря, казва председателката. Ще видим е, какво ще стане. Нека да подчертая, че става дума за различни подходи, тъй като в Европа има различни планини, много по-различни от Алпите. Това е бележка, която аз искам да направя е, с е, личен характер. Господ, господин Полчек има думата. Имам две забележки. По казаното от господин Богович и господин Фан Нистелрой. Факт е, че една част от Алпийския макрорегион е богата, но има и характеристики, които могат да се съотнесат към други европейски региони. Миналата година разгледахме доклада за мобилността. И тук, а, както и в други региони, голяма част от населението напуска региона. Така че Алпийския регион трябва също така да се справя с проблеми като застаряване на населението, обезлюдяване на дадени микрорегиони, както и в Чехия. Така че смятам, че този доклад може да бъде някакси вдъхновяващ и за други, за решаване на проблеми в други региони, които са може и по-малко, по-малко -по специфични като от Алпийския регион, но наистина и нали, в пленарна зала трябва да се разгледа подобна, подобна тема. А сега давам думата на представителя на Европейската комисия. В моя списък имам две имена господин Андреа Мейрит от ГД Регио и госпожа Филомена Карвалю. Кой от вас е тук? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че приветстваме коментарите на докладчика госпожа Бресо много се радваме, че тя ни подкрепя в нашата стратегия от самото начало. Нека в началото да кажа, че за основа на, на тази стратегия имаме 7 държави и 48 района. Две държави не са от Европейския съюз, 26 района 26 района не са от Европейския съюз. Знаете, че има страни, опийски страни, които са членове на ЕФТА, пространството за свободна търговия. И през тази призма трябва да разглеждаме този доклад, тази стратегия. Това е една стратегия за действие и за финансиране. Не говорим за ново ниво на сътрудничество, а за рамка за работа, за справяне с трудностите и за нещо в допълнение към съществуващите структури. Няколко аспекта, които са много важни за мен. На първо място, имаме нужда от стратегия, която да е насочена към резултати и конкретни действия. На второ място, трябва да имаме ориентиране към проекти. Т.е. трябва да има конкретни проекти, които биха могли да се реализират. На трето място тази стратегия би проработила, ако има лидерство. На четвърто място има нужда от постоянни усилия и ангажираност. Ако не се осигуряват постоянно човешки и финансови ресурси, всичко това няма да проработи. По отношение на финансирането, нека да кажа, че има 72 европейски регионални национални програми, които се подкрепят от структурните и инвестиционните фондове. Значи става дума за огромни ресурси, които могат да бъдат мобилизирани. Естествено, ние искаме да приравним стратегията спрямо различните финансови инструменти за този район. Управлението Системата на управление като цяло е изградена, има още няколко аспекта, по които трябва да има допълнително договаряне между партньорите. Нещо, което е много важно според мен, трябва да има подход, който да е приобщаващ. Ние предлагаме платформа за участие на различните заинтересовани страни, на тази платформа ще могат да се изказват, да действат различните заинтересовани страни от, от целия район на, на Алпите. И накрая, стремим се тази стратегия да заработи незабавно. Добре е, че имаме групи от експерти, които вече са създадени и са готови да, да приложат стратегията по различните дейности в рамките на плана за действие. Мисля, че това е добра новина и тя веща е добро за, за бъдещето на тази стратегия. Благодаря, каза председателката. Госпожо Бресо, искате ли да реагирате на казаното? Си, танто... Искам да благодаря на колегите за положителните коментари и за множеството направени предложения. Без съмнение има една тема, която от край време вълнува Алпите. И това са връзките, големите връзки, големите коридори. Всичките са дефинирани, но, но не всички са реализирани. Ето това е част от а, стратегията. И контрола върху реализацията е много важен. Стратегията си поставя за цел да направи така, че големите оси, големите оси да осигурят предимства за алпийските и предалпийските райони. Тоест системата на връзките в целия голям регион на стратегията да се реализират. Това въжи не само за транспортните оси, за транспортните връзки. Всичко това въжи за е, електроенергийните връзки. Има, разбира се, интелигентни мрежи, е, но също така и има пийски региони, които могат да бъдат не само потребители, но и производители, но това из, изисква да се реализират а, е, проектите за междусистемни връзки. Това означава и това е свързано и с други видове връзки. И много от проектите могат да бъдат реализирани само с публично участие. И темата за връзката е, за връзките е много важна. Тя предполага сериозни инвестиции тези е, връзки ще осигурят е, полза за региона, но и за Европейския съюз като цяло. Тук предстои много е, работа. Работните групи, за които спомена Европейската комисия, трябва да получат помощ в процеса си на работа по тези въпроси. Още един въпрос, който беше повдигнат от други колеги, е връзката същинските планински е, части и равнинните е, части на Алпийския регион. Много важна тема, защото предизвикателството. Ако искаме да има баланс, трябва да има диалог между планинските части, които са носители на огромно наследство, и равнинните части. Културното и природно наследство на Алпите е огромна тема. Не става дума само за защита. Не е достатъчно просто да защитаваме Алпите. Те са населявани и прекусявани от край време. Много е важно да се види как да се извършва защитата. И тук е, темата за климатичните промени заема централно място. в момента има сериозни проблеми, свързани с климатичните промени. Тази година има малко сняг в Алпите. Това предполага а, размисъл върху модела на туристическо развитие в Алпите. Бяха повдигнати много въпроси, по които трябва да работим заедно. защо стратегия за Алпийския регион, а не за всички планински региони. И спецификата, историята на Карпатите и Пиринеите, да речем, е различна отколкото на Алпите. Това е стратегия, която е необходима заради спецификата на региона този район има свои традиции и е, има нужда от е, специална е, стратегия с инструмента на Европейския съюз. Тук има две страни, които не са членки на Европейския съюз, Швеция и Швейцария и Лихтенштайн. Те са част от Шенген, от Европейското економическо пространство и има дълга традиция на съвместна дейност с тези страни. Има и по-сложни региони. Тук е необходимо да се включат в по-голяма степен страни, които в рамките на една обща стратегия не могат да отсъстват, защото винаги са били на разделна част. Така че това е малко. Тук, тук, тук има разлика а, е, между тази стратегия и други регионални стратегии. Планината не е само планина, а, е, така както и равнината не е просто равнина. Е, макрорегионалната стратегия има това предимство, че излиза от чувството за идентичност, което съществува преди стратегията. И това е чувство, което потиква регионът да желая да се обедини. Какво, какво означава всичко това? Макрорегионалните стратегии са една от възможните дефиниции на социалното сближаване в Европа. Европа, надяваме се, че е единна, иска да работи заедно, казвам надяваме се, защото има някои не много положителни сигнали. Но трябва да се отчита и вътрешната специфика. Това не може да се забравя, ако искаме да работим заедно, излизайки извън е, ограниченията на границите. И така. Благодаря. И разбира се, да не забравяме и по-трудните аспекти, като намаляването на депопулацията, липсата на определени услуги – ето защо диалогът между големите градски региони и планинските части е толкова важен. Равнинната част има какво да осигури на високопланинските части, както и обратното. Много е важно това, което каза комисията за това, че има нужда от ясно лидерство. Това е въпрос, който обсъдихме в Словения. Казахме, че без силно лидерство нещата няма да се реализират. Има нужда от ясна воля да се работи заедно и да има желание да се обединяват ресурсите, не само в финансовите, но и материалните и човешките. Например, университетската мрежа дава възможност университетите в мрежата да работят по конкретни теми. Климатични промени, разви... економическото развитие, устойчивото развитие, устойчивото развитие, което е задължително за планините, новаторството. Алпите винаги винаги е свързана с индустрията в региона и за това е, Алпите са район, в който е важна и традицията, и новаторството. Трябва съвместната дейност между специалисти е, ще даде възможност да се обединят проектите. Това е не по-малко важно от финансовите средства. Финансовите средства има смисъл само ако има воля да се работи заедно. Това е изключително трудно. Територията е много голяма и съвместната дейност понякога не е никак лесно. И така, че темата за лидерството е много важна. Естествено, за да има силно лидерство, е необходимо системата за управление да отчита необходимостта да даваме възможност да овластяваме е, местните райони, местните власти. Е, в толкова, толкова дълги години е, не можем да си, е, да си представим, че министрите на външните работи ще започнат да обръщат внимание на проблемите на Алпийския регион. Но не е пресилено да смятаме, че местните власти, местните заинтересовани лица ще проявят интерес и ще работят. Ето защо силното лидерство е важно. Благодаря на всички ще имаме възможност да водим дискусии въз основа на доклада, който ще представя скоро и тогава ще проведем дискусия, за да видим в каква посока ще вървим. Благодаря ви. Приключваме дебата първата размяна на мнения по този доклад. Сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. През септември 2015 година Комитета на ООН за правата на хората с увреждания прие е, своите бележки относно доклада на Европейския съюз. Става дума за прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждане. Комитета на ООН наред с членове на различни парламентарни комисии, работи за изготвянето на доклад относно актуалното състояние на нещата по прилагането на конвенцията на ООН. Госпожа Хед е докладчик по становище, тя обаче не може да присъства и госпожа Крел ще представи доклада, становището от нейно име. Предлагам крайния срок за внасянето на изменения да бъде понеделник, 22 февруари на обяд, за да можем да гласуваме през март по този доклад. Нямаме кой знае колко време за дебат. Ще дам думата на госпожа Крел и след това на тези докладчици в сенка, които са в залата. Госпожо Крел, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Много съжалявам, че колегата не може да присъства. Това го разбрах е, едва когато пристигнах в Брюксел при около час и половина. Не съм е, особено подготвена, затова просто ще изчета онова, което колегата ми е дала. Мисля, че нещата не са чак толкова сложни. Защото тук става дума за фондове и миналата година много говорихме за правата на хората с увреждания. Всички наши коментари и бележки са взети предвид, когато уточняваме нашата кохезионна политика. Ще премина на английски и ще прочета какво е написала колегата. Е, искаме да представим основните аспекти за комисията Реги. Ние смятаме, че в регламента с общите разпоредби има членове 7 и 26 параграф 7. Те говорят за равнопоставеност, за липса на дискриминация и включването на хората с увреждания, що се отнася до изпълнението на структурните инвестиционните фондове. Тези членове са важни и трябва да направляват е, използването на средствата по структурните инвестиционните фондове. Освен това, мнението на държавите членки е, е важно. Важно е мнението на регионалните е, органи. Те обаче трябва да засилят своите усилия за интеграцията на хората с увреждания. Трябва да има равнопоставеност. Не е на последно място по отношение на здравеопазването. Много важно за Европейския съюз, много важни са наблюденията на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания, становището призовава да има по-добро сътрудничество с Европейския парламент, когато става дума за изпълнението на препоръките в доклада за Европейския съюз. И накрая становището казва, че финансиране по структурните инвестиционните фондове трябва да се използва за подобряване на жилищната среда на хората с увреждания в местата, където те живеят. Това представлява голям проблем в някои части на Европейския съюз и госпожа Хед смята, че Нещо подобно трябва да се включи като текст в становището. Госпожа Хет очаква с нетърпение взаимната работа с докладчиците в Сянка. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в Сянка. Ще започна с господин Полчак. Отделени слова, та справа е, небото становиско е помирно успорно. Госпожо председател, <clears throat> този доклад е доста опит и не много голям, но същевременно в него се съдържат всички основни теми, които трябва да бъдат съдържани. Същевременно този доклад е тясно свързан и е, отразява Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2014-2020 година и по-специално за общо европейските инициативи в тази област. В миналото хората с е, увреждания са се сблъскали с много проблеми, които постепенно са решавани от Европейския съюз. И в доклада се споменава една доста значителна цифра. Всеки шести европеец има някакво увреждане, което може би е леко, може би е по-тежко, но това представлява около 80 милиона европейски граждани, които биха могли да бъдат възпрепятствани в пъл... от пълноценното си участие а, в социалния живот. За някои последиците могат да бъдат много тежки, включително и ам, ам, изваредна бедност. Като цяло хората с увреждания по разполагат с средства, които са в размер на 70% от средното в Европа. Много от тях нямат достъп до някои услуги. С застаряването на населението, броя на хората с увреждания ще расте това също е отбелязано от докладчика. Тази тема е от огромно значение в днешно време и както казах, този проблем ще е, приема все по-големи размери и за това политиката на сближаване трябва да бъде взета предвид и да спомогне за постигане на целите. Аз също бих искал да, да спомена проблема, свързан с дезинституционализацията на грижите за хората с увреждания, както и един документ, който бе прият миналата година от Европейският парламент за хората от маргинални групи. Смятам, че трябва да има по-добра координация в целия Европейски съюз по тези теми, в тези политика. Както казах още веднъж, доклада е доста сбит, но същевременно много е, изчерпателен. Ще предложа едно или две изменения, но смятам, че този доклад е много в добра основа за обсъждане. Благодаря, казва председателката. Сега ще дам думата на госпожа Райнтке и след това на госпожа Дамато. Искате ли да кажете нещо? Благодаря. Просто се изненадах, че толкова бързо стигнахме до мен, защото мислех, че ще има и други докладчици в сянка. Много се радвам за този доклад. Искам да благодаря на докладчицата. Смятаме, че становището е добра отправна точка и преди сме казвали, че интеграцията на хора с увреждания трябва да се засили, защото Европейския съюз може да бъде двигател за този процес. Не само, що се отнася до конвенцията на ООН, но и що се отнася до стратегията за хоризонтално равенство или хоризонталната стратегия за равенство и така наречения акт за достъпност. Ние смятаме, че хората с увреждания трябва да бъдат интегрирани във всички европейски общества. Знаем, че подобни мерки обаче са скъпи, свързани са с пари, така че ние от наша гледна точка в нашата комисия трябва да решим как да се използват европейските фондове за постигането на тези цел. Мисля, както вече казах, че доклада е много добър. Има някои е, места, където той може да стане още по-добър, затова ще внесем изменения. Например, е, искаме да се обърне внимание на това как да се попречи на използването на европейски фондове с цел сегрегация. Има държави членки, които използват европейски фондове, за да изолират хора с увреждания и в такива случаи трябва да има процедури по нарушение. На второ място нещо, което е много важно и се споменава в проектостановището, трябва да се подчертае още по-дебело, че равенството и забраната за дискриминация са основни принципи и трябва да се използват европейски средства за тази цел. Трябва да се подчертае здравеопазването, социалните услуги. На всички етапи от използването на европейски фондове трябва да се интегрират, да се включат хората с увреждания, защото знаете, че много често нашите общества трябва да се променят, за да станат по- инклюзивни. И накрая, нещо, което наистина ще дам като свой принос. Мисля, че на местно ниво трябва да има по-голяма откритост, готовност да се действа, различните служби в различните местни общности трябва да, да включват е, хора с увреждания. Те са европейски граждани, те трябва да могат да се интегрират и да участват напълно във всички дейности. Аз съм готова да работя с колегите и така приключвам. Госпожа Дамато и след това госпожа Благодаря на докладчика и координатората в е, групата за становището, защото темата е много важна. Както знаем в Европейския съюз, Европейския съюз е, се е присъединил към конвенцията през 2010 година. Това е първият е, договор за правата на човека, ратифициран от Европейския съюз. Про... Факултативният протокол все още не е ратифициран. Ратификацията на Европейският съюз е извършена от Европейската комисия. Нашата комисия, работата на нашата комисия трябва е да, ни трябва да осигурим защита на гражданите с увреждания имайки предвид безпредседентните съкръщения в областта на социалната област, милиони с увреждания са подложени на бедност и социална изолация. Много важно е да се осигури на тези хора възможност за независим живот, което е гарантирано и от конвенцията. Трябва да се преразгледат институционалните нормативни механизми в Европа, така че да се спазват принципите на конвенцията. В заключение искам да кажа, че е желателно бързо да се ратифицира документа от Европейски съюз и държавите член, които не са го направили. Също така и факултативния протокол. Той е важен, защото ще даде възможност на Комитета за е, лица с е, увреждания да осигури защита и евентуално да започнат процедури за разследвания. Това е инструмент, който ще засили изпълнението на конвенцията както се подчертава от организации като European Disability Forum. Необходимо е да се премине към максимална бърза ратификация на факултативния протокол. Благодаря, господин Яковчич, от името на докладчика в Сянка. Благодаря, госпожо председател. от името на господин Такола, нашия докладчик в Сянка, няколко неща. 80 милиона души са хората с специални нужди в Европейския съюз. И това показва колко е важно да се приложи конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Това трябва да стане във всички държави членки и то по ефикасен начин. Това означава, че на първо място трябва да си променим мисленето, да променим образователната система. Има някои културни елементи, които пречат на интеграцията на тези хора. Много често пред хората с увреждания има физически бариери, но има и бариери, които са в умовете на хората. Много е направено в държавите членки, за да се премахнат тези бариери, но много от тях продължават да съществуват. Мисля, че трябва да настояваме до последен дъх тази конвенция да се приложи както трябва в държавите членки. Средствата обаче са важни. Има нужда от пари, за да се премахнат физическите бариери пред хората с увреждания. Няма альтернатива. Нищо друго не може да се направи, за да се помогне на хората с увреждания. Вече казах, 80 милиона от нашите граждани са хора с увреждания. Благодаря. Някой иска ли да каже нещо? Ако не, ще дам думата на представителя на Европейската комисия, госпожа Грейнч, ако не се лъжа. Ако не е правилно моето произнасяне, Наистина, Името ми звучи много френско. Благодаря, госпожо председател. От името на комисията отбелязвам с задоволство подкрепата, която различните членове на комисията изразиха към този доклад. Аз ръководя отдела, който в Генерална дирекция за етост е, отговаря за проблемите на хората с увреждания. В Генерална дирекция за етост е, отдава огромно значение на политиките, свързани с с хората с увреждани и с вашата подкрепа наистина можем да извършваме конкретни действия, по-специално по линията на структурните фондове. В момента работиме по новите програми, свързани с прогневния период 2014-2020. Държавите членки поемат конкретни инициативи в рамките на средствата от Европейския социален фонд. Колкото до дезинституционализирането на грижите, наистина това е, ще бъде едно от един от приоритетите, за които ще са необходими много а, средства. Отбелязах си всички препоръки, включително и за ратифицирането на протокола все още някои юридически проблеми не са е, окончателно решени, така че не мога да ви дам конкретна информация, но мога да ви кажа, че проблема е в ход на обсъждане. Смятам, че засегнах повдигнатите проблеми. Още веднъж дези институционализирането на грежите. Надявам се, че докладчика ще отдаде ще, ще ще, обър, ще обърне внимание по-специално на този проблем, който е много важен. Извинете, че изказването ми не беше много ясно, но идвам от съвет. Извинете още веднъж за грешното произнасяне на името ви, господин Фаннис. Ако ми позволите, само един коментар. Не исках да се изказвам, защото Холандия не е ратифицирала тази конвенция на ООН. И сега ще има натиск, може би това да се случи. Би било добре да се обърне внимание на точка 6 в нашето становище. Там се казва, че европейски структурни инвестиционни фондове следва да се използват за подкрепа на деинституционализацията институционализацията и услугите. Това е правилно по същество, но за кои фондове точно става дума? Социалния фонд, така ли? Много от тези аспекти са част от научната дейност в областта на социалната политика в държавите членки. Може би трябва да уточним за кои фондове става дума, за да не създаваме твърде големи очаквания. Деинституционализацията е модерна дума в Европейския съюз. Говорим за услуги за хора с увреждания, които трябва да бъдат децентрализирани. Тези политики само частично могат да се финансират с нашите фондове. Погледнете този текст още веднъж. Председателката, сигурна съм, че ще имате възможност да внасяте изменения до 22 февруари. Вече ви казах, че това е крайния срок. Е, госпожа Крел, имате думата. Искам е, най-сърдечно да благодаря на всички за интереса интересните коментари ще ги предам на госпожа Хед. По последния коментар и позоваването на член 7 и член 96 в първия параграф, това всъщност е правното основание. Това е становище на Комисията по регионални въпроси и трябва ясно да се подчертая, че тук не искаме да засягаме правомощията на държавите членки. Ясно е, че те могат да работят повече за удовлетворяване на нуждите на хората с увреждания. Обаче ние имаме е, известни ограничения пред себе си. Става дума за ограничения, свързани с самото използване на структурните фондове. Благодаря на всички. Благодаря, казва председателката. Приключваме дебата по тази точка и продължаваме нататък със следващата точка. Комисията прие, прие делегиран акт е, по силата на точка 5 от е, член е, 152 е, Става дума за регламент на комисията за допълване на регламент 1303 е, на Европейския парламент и на съвета по отношение на условията и процедурите за определене дали не подлежащите на събирани суми следва да бъдат възстановени от държавите членки по линия на Европейския фонд за регионално развитие и така нататък. Е, нашия секретарят беше уведомен за процедурата на 1 февруари. Каква е процедурата? Парламента може да възрази е, на този акт в рамките на два месеца от неговото приемане. За да стане това, трябва да има предложение за резолюцията, която да е внесена от е, комисията и там трябва да се каже на основа на какъв е, член ние възразяваме. Това е правило е, 105. Ако има желание, комисията може да поиска увеличаване на периода с 2 месеца. Ако комисията не приеме никакво действие, след 2 месеца делегирания акт ще бъде прият. Сега ще дам думата на комисията. Господин Дирк Петерс от ГД Регио ще ни каже какво е приложното поле и целта на делегирания акт и след това ще вземем решение за това какво да правим в бъдеще. Господин Петерс, имате думата. Заповядайте. Yeah, thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Целта на делегирания е да, да се види дали а, е, неподлежащите на събиране суми трябва да бъдат внесени в бюджета на Европейският съюз. Проблема е, че държавите членки са отговорни за откриването на нередностите и ако процедурата за, за събиране не доведе до успешен край, сумите се връщат в европейският бюджет, освен ако се установи, че има че, е, че, че има е, добро, доброволно, доброволно грешка. В делегираният акт са заложени критериите за оценка на а, е, начина по който е действала държава, е държавата членка, а, дали е приложила всички е, правила и дали е действала добросъвестно. Комисията обаче има също така възможност да направи допълнителна оценка на добросъвестните дейности на държавата членка. В в случай на програми по сътрудничество. За сътрудничество държавата членка може да вземе решение да не се възползва от връщане на сумата, която не е, е събрана. Имате ли някакви коментари, господин Фан Нистелен? Аз мисля, че този проблем би трябвало да се обсъди по-скоро с координаторите. А, така че мисля, че това може да стане на заседанието по-късно. Други коментари? Аз обаче като председател предлагам да не се възползваме от продължението. Така че крайния срок за внасяне на проекто резолюция, която да бъде възражение на регламента, да бъде 23 февруари 12 часа. Това да бъде нашето решение, т.е. няма да искаме продължение на срока и сме определили срока за внасяне на възражение с това приключваме нашето открито заседание и ще помоля у нези, които не участват в заседанието на координаторите, да напуснат залата и ще продължим нашата работа с координаторите.